Right, good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, госпожи и господа. Акустиката не е много добра, като че ли. Good morning, ladies and gentlemen, dear Добро утро, госпожи и господа, уважаеми колеги. Акустиката в тази зала не е особено добра. Както вече установихме, за това моля да продължите много важните разговори помежду си извън залата. Откривам съвместното заседание на Комисията по външни работи и на Комисията по конституционни въпроси, съгласно член 55 от правилника. Приемане на протокола от заседанието от 15 декември. Няма коментари по протокола. Точка втора. Приемане на дневния ред за днес. Има ли бележки по дневния ред? Няма. Точка трета. Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана, възможности предлагани от договора от Лисабон. Договорихме се да водя гласуването от името и на двете комисии. Кой иска да вземе думата? Господин Флекенштайн. Благодаря, господин председател. В опита да удовлетворя всички, направих една доста голяма глупост. Искам да оттегля устното си изменение по 196. Бях уведомен, че трябва да го направя сега преди гласуването. Председателят, благодаря. Господин Флекенштайн оттегля устното си изменение 196. Сега искам да дам думата на заместник-председателя на Комисията по конституционни въпроси, господин Силва Перейра. Ето ви и вас. Добре дошъл. Искате ли да вземете думата? Well, for... Благодаря. Съжалявам, че малко закъснях. Добре дошли на всички. Въпросът е изключително важен. Всички знаем пред какви предизвикателства е изправен Европейският съюз през тази година. Радвам се, че днес имаме възможност да заседаваме съвместно и да вземем съвместни решения за бъдещето на Европейския съюз в тази област. Благодаря. Председателят, благодаря, господин съпредседател. И аз искам да благодаря на двамата докладчици и на двете парламентарни комисии за отличната им работа. Докладчиците, господин Галер и господин Гонсалес Понс, искат ли да вземат думата? Не. Тогава можем да пристъпим към гласуване, ако не възразявате. Предвидено е гласуването да приключи в 9.45. Разполагаме с 35 минути. За да проведем гласуването много концентрирано. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се.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 има някакъв проблем с картата за гласуване. So, ah, You need more intelligence. Yeah. Okay. The vote is closed with 63... Край на гласуването. Приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, електронна проверка. 9. Компромисно 9. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство за. Компромисно 9. Гласувахме по него. 170 до 173 за против, въздържали се, отхвърлят се. 174 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 178, 179 и 180 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, електронна проверка. The vote is closed. Край на гласуването. Прекрасно. Компромисно 10 е прието. 189 до 192 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 бе оттеглено. Гласуваме по първата част. Така ли трябва да направим? Започваме с първа част. За, против, въздържали се, електронна проверка. По първа част. Гласуваме по 196 първа част. Without the oral без устното изменение, което току-що бе оттеглено. Вижте какво знаем, какво правим тук на трибуната. Благодаря ви за съвета, но не сме чак толкова дезинформирани. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Изменение 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за,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 въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се 261 за, против, въздържали се, електронна проверка по 261. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 68 колеги са гласували. Отхвърля се. 262 за, против, въздържали се. Отхвърля се 263 за. Извинявайте. Oh, okay. 232 was... 232 бе прието, затова 263 отпада. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се 265 за, против, въздържали се, отхвърля се 266 за, против, въздържали се, отхвърля се 267 за, против, въздържали се, отхвърля се 268 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за. 269 ли? Добре, електронна проверка по 269. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Well, think that was clear now. Мисля, че резултатът сега е ясен. 270 за, против, въздържали се, приема се. 271. Моля. Oh, okay, okay, okay. Sorry, sorry, yes. Извинявайте. Гласуваме по 273 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 и 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, електронна проверка по 281. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Много ясно се отхвърля. 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 и 286 са оттеглени. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289, 290 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 289 и 290. Резултатът бе ясен, но ще проверим. Моля, гласувайте. meantime, Радвам се, че сега 70 колеги са в залата. Край на гласуването. 58 гласа против на 12 за. Достатъчно ясно ли е това? Докъде стигнахме? 291 за, против, въздържали се, отхвърля се 292, 293, 294 за, против, въздържали се, отхвърлят се 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 303 за, против, въздържали се, отхвърля се 304 за, против, въздържали се, отхвърля се 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Триста двадесет и четвърто. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, електронна проверка. Компромисно 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ясно мнозинство за. Компромисно 32 бе прието. 338 изменение. 338 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се. 358 и 359. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 360 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. 365 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. 375. In favor. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 376 за. Против въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378, така ли? Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 39 на 30. Приема се. Кое следва? Не е прието, така ли? Това отпада. Значи стигаме до 379-то. Джефри Ван Орден. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. 382, 383, 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. 386 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378, 387, извинете, за, против. Кое отпада сега? Компромисно изменение 19 е прието. Председателя се извинява. Got... Моля ви да почакате. Малко се объркахме. 404-405 на Касталдо и Сие. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. 407 за, против, въздържали се, отхвърля се. 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 за, против, въздържали се, отхвърля се. 410 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, 410 прието, 413, така ли? Месеричи и Дюран, за, против, въздържали се, отхвърля се. 414 за, против, въздържали се, отхвърля се. 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. 416 за, против, въздържали се, отхвърля се. 417 за, Значи стигаме до компромисно изменение 20. За, против, въздържали се, мисля, че се приема. Да направим ли проверка? Беше очевидно, нали? Компромисно изменение 20 се приема. Компромисно изменение 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 436. За против, въздържали се, приема се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 442 за, против, въздържали се, приема се. 445, ако не се лъжа, за,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 въздържали се, приема се. Компромис на изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 458. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигаме до преамбилните точки. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22. Разделно гласуване. Искане на НП. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, проверка. За да видим дали сте будни. Начало на гласуването. Край на гласуването. 48 на 20. стигаме до 24. С устно изменение към него, искане от докладчиците. Трябва ли да гласуваме по него? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно 2 за. Против? Въздържали се? Приема се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Това означава, че стигаме до 45-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 46. За. Против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 въздържали се, отхвърля се. 77 за. Не, то отпада. Имаме компромис 7, 78. Господин Епитидеус. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за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 против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 123. Начало на гласуването. Двама колеги не желаят да участват. Гласуването приключи. Отхвърля се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 Параграф 6. Становището за, против, има ли въздържали се? Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, ако правилно съм разбрал, стигнахме до окончателното гласуване, доклада с измененията към него. Електронно гласуване, казват ми, начало на гласуването. Всички 70 човека ли гласуваха? Поздравление, доклада се прие. Point of order. Excuse me, Miss Lulling. Процедурен въпрос, госпожа Льозинг. Благодаря. От името на ГУЕ, Обединената левица, ние сме внесли доклад на малцинството. Той вече е изпратен на секретарията. Благодаря ви за тази информация. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма желаещи. Благодаря на колегите от Комисията по конституционни въпроси за това, че участваха. Благодаря на всички, че участваха.